Уважаеми колеги, откривам следобедното ни заседание. С радост е, приветствам новия министр-председател на Мол... Република Молдавия, Молдавия, Молдова, извинявайте, Павел Филип. Е, сърдечно добре дошъл, господин премьер господа, госпожа Лиана Балеовичи, говорителка на парла, председател на парламента, госпожа Валентина Болига, председател на Комисията по външни работи и европейска интеграция в Молдовския парламент и господин посланника на Република Молдова тук. Молдова е важен наш партньор. Е, е е, имаме договор за споразуме, е, е, взето е решение, ратифицирано споразумение за свободна търговия и на договор за асоцииране. Вече една година тези документи са вход на приложение. Като парламент ние сме заявили, че желаем и да видим европейска перспектива за Молдова. Наясно сме, че страната е подложена на голям натиск от страна на Москва, малко по-различен, отколкото в Украина, по-сложен и, и по по-тънък, отколкото в Украина, но не по-малко опасен е, осъзнаваме и затрудненията и проблемите в вътрешното положение. Трудно е за проевропейските сили да се реорганизират отново след сблъсъците от миналата есен. Надявам се, е, че това правителство, е, на което желая всичко най-добро, ще успее без предсрочни избори, да осъществи е, своя мандат и да проведе набелязаната програма е, и да не се налага тръгване от нулата в резултат на нови избори. Надявам се също така, онези, които смятат, че не могат, смятаха, че не могат да участват това правителство поради съществуващите настроения предвид събитията от миналата година и свалянето на тогавашното правителство от части от проевропейските сили. Надяваме се всичко това ще е, влезе отново в ред. Едновременно с това е необходимо важните стъпки, които са потвърдени и обещани, като например въпроса за приемане на закона за прокуратурата, са от особено значение то, този и други въпроси в рамките на финансови пакети, в сферата на финансите, на енергетиката, трябва да отбележат напредък. За нас също така е интересно да знаем как ще, какво ще става от тук насетне, след като Конституционния съд е взел решение, че на 4 март президентските избори трябва да се осъществят чрез обществен вод. Какви практически конституционни последствия ще има това? Така че въпреки това положение с властта на президента, всичко това може да има сериозни последствия за управлението и за страната като цяло. Добре дошли и имате думата. Стимате, думали președинте. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на Европейския парламент – преди всичко благодаря, господин Брок, че ми давате възможност да изложа пред вашата комисия приоритетите, за които работя. Комисията АФЕТ нееднократно е проявявала отнош... приятелско отношение към Република Молдова и нейните граждани. Давали сте ни подкрепа Представяли сте ни позицията на Европейския парламент през ноември 2014 година при ратифицирането на договора, договора за а, асоцииране, за визови облегчения за определени граждани както и един текст за европейските стремления на Европа. Това е важно и в светлината на член 49 от нашия договор. Всичко това стана във време, когато Молдова трябваше да бъде наказана, тъй като направи своя избор за европейския път чрез избори. Имаше и други фактори, които изиграха своята роля – това е пътя, който ние подкрепяме. Разбира се, последствията все още са осезаеми, но уважаеми евродепутати, независимо от препятствията, настоящи и бъдещи, ние смятаме да продължим по този път правителството ни е решено да осъществи демократични реформи, положителни промени за всички граждани. Да влезе, да, да влезе в сила асоци... Сдружението споразумението за асоцииране и за свободна търговия. Това е крайъгълен камък по пътя на нашата страна за консолидация на нашите институции. Поех поста премиер в трудно време би било по-лесно да оставя други да поемат тази задача, но с екипа на нашето правителство ние искаме да поемем отговорност и по отношение на минали грешки, но и за бъдещето на страната имаме намерение е, да не се оставяме на обстоятелствата, да намерим решения, да бъдем правителството, което отново ще изправи Молдова на крака. Вчера се проведе второ заседание на съвета за асоцииране Република Молдова Европейски съюз на които присъстваха и госпожа Могерини и господин еврокомисаря Хан. Протече интензивен съпътстващ диалог – това е много важно, защото това е първа проверка на възможността да мобилизираме силите си и в кратък срок да постигнем резултат. Уважаеми евродепутати, Позволете накратко да изложа приоритетите на нашето правителство за тази година и конкретните действия за привличане, да речем, на инвестиции, а също след това искам да споделя някои размисли относно развитието на нашите отношения с Европейския съюз. Приоритетите са ясни, основно три, в три насоки с политическа, гарантиране на политическа стабилност, диалог между обществото и политическите кръгове, подписване на съответна финансова стабилност чрез включване договори с МВФ и е, компетентните институции и осъществяване на демократични реформи. Вече казах, вашата комисия и въобще Европейския парламент са наши много важни партньори виждаме, че се следва твърд курс и по отношение на резолюцията от януари е, когато, където става дума за договорите с Украина, Молдова и Грузия. Нашето правителство ще обърне внимание на всички проблеми, поставени от гражданското общество, партньорите и политическата ни опозиция. Важно е обаче нашите набелязани мерки да бъдат насочени и към съзнанието и умонастроенията, с които сме конфронтирани и в правителството, и в парламента. Разбира се, ние сме наясно как стои въпроса с мнозинствата какво мислят гражданите, а европейското законодателство е много важно, за да излезем от настоящата задънена улица. Дори парламентарната опозиция не би възразила. Заедно трябва да мислим по тези въпроси. Разбира се, това е трудна задача за нас, но пък и задачите ни са ясни. Ясно е също така, че всичко това трябва да стане много бързо. Господин председател, за нас е много важно целите на реформата да бъдат постигнати реформа на държавните институции, така че след това да продължим с гражданите да работим по съдебната система и по демократичните процеси. Второто, което искам да направя е да представя някои конкретни резултати, които вече постигнахме от началото на нашия мандат. Първо, политическа стабилност. Нашето правителство има солидно мнозинство в парламента зад гърба си. Разбира се, положението в страната е трудно и ние сме готови да полагаме сериозни усилия за бързо прилагане на договора за асоцииране. Още първите дни от нашия мандат взехме решения по отношение на държавните институции, но и за диалог с гражданското общество. Демонстрантите поставиха изисквания, които са сред нашите приоритети. Някои неща вече са в ход. Главният прокурор подаде оставка, имаме пакет за е, интегрален подход и за банковата система. Освен това, гражданското общество играе важна роля на наблюдател в, в общ интерес. Те могат да участват и трябва да, тези хора трябва и могат да участват в вземането на решения. Имаме и механизми за включване на гражданското общество в процеса на вземане на решения от, от начало до край. Едновременно с това обаче гражданското общество трябва да работи е, за консолидация и устойчивост на тези процеси. Трябва да реформираме тези механизми, за да постигнем този дух на взаимодействие. За да изпълним договора за асоцииране е много важно да се опрем на платформата Молдова Европейски съюз това е, в тя може да играе важна роля. Говорим за опит, знания, ноу-хау, но не е само това. Ние се срещаме с представители на, гражд... на гражданското общество, които дават препоръки за изпълнение на договора за асоцииране. А сега ще се върна отново на доверието на гражданите, което трябва да спечелим. Това е възможно единствено чрез приобщаване, общуване и откритост. Това е в центъра на нашата работа като правителство. Става дума за работата по места. Провеждаме по места заседания на изпълнителната власт с пред, местни представители и с представители на Общото събрание на Гагаузия по отношение на специалния статут на автономията също обсъждаме въпроса в парламента. Специално визирам областта Гагаузия. Има и стратегически моменти за малцинствата. Ние насърчаваме многообразието в обществото за участие на малцинствата в обществения живот и за стимулиране на междукултурния диалог едно измерение, което е в центъра на вниманието ни през последните седмици е да положим добра основа за новите институции. Става дума за независимост, консолидация и свобода на държавните институции. Особено важно е консолидацията. Имаше промени в кодекса по аудиовизуални въпроси. Вместо 5 има вече два ли, лиценза за различни предавания. Важен е и въпроса за енергетиката, възобновяемите енергоисточници и енергийния пазар. Всичко това в светлината на споразуменията, на договор за асоцииране и споразумението за свободна търговия. Напредваме бързо. Тук много важна е политическата воля е, за провеждане на реформи. През февруари МВФ осъществи мисия е, за наблюдение на 1 март. Е, представихме на комисията план за спешни мерки до 31 юли. Тук отчитаме и препоръките на партньорите, както за развитие, така и за гражданското общество. Пътната карта, която носи подписа на министър-председателя и председателя на парламента, разкрива, че ние поемаме отговорност в широки мащаби, за което имаме и парламентарно мнозинство. И накрая, уважаеми евродепутати, позволете да ви представя плановете си за отношенията между Молдова и Европейския съюз. Вече казах, какво ни предстои. Задачите са ясни, но ясно е също така, че подкрепата на Европейския съюз е отрешаващо значение за нашите усилия за реформи. И интеграцията и изближаването са основна наша цел. Цел за нашите отношения, която ни кара да полагаме усилия да осъществим намеренията и стремежите си. Но трябва да бъдем реалисти. Доверието трябва да се заслужи. То не е подарък. Така разбираме ние нещата. И по повод решението на Конституционния съд, което споменах, става дума за нашата цел – политическа стабилност. Аз лично искам да кажа, че когато излезе това решение, всички бяхме изненадани. Не смятам, че има министър-председател, който би се радвал да се наложи да провежда предизборна кампания за президентски избори. Но съм убеден, че това решение на Конституционния съд е съответно аргументирано. Искаме обаче да гледаме позитивно на нещата президентските избори в Република Молдова чрез парламентарната платформа е, биха могли да крият е, опасност от криза, защото не винаги е било лесно да провеждаме преки президентски избори е, това означава, че целият изборен процес не бива да води страната към криза и въобще това не бива да става чрез предсрочни избори. Така или иначе аз проведох разговори с всички членове на правителството, като ги помолих настоятелно да не се намесват в предизборната кампания. Това, тя трябва да се осъществи чрез парламентарната платформа. Наша задача са за обичайните задължения на един управляващ кабинет. На ваше разположение съм за открит диалог, но позволете да кажа още веднъж, че нашето правителство и парламентарното мнозинство е, са готови да работят не за, за незабавни реформи, за по-добър живот и за повече доверие. Договор за асоцииране и споразумение за свободна търговия са средства по този път. Благодаря. Благодаря, господин министр председател казва председателят. Имаме няколко заявки за изказване. Първо господин Бреда. Изненадан съм колега. Благодаря, господин председател. Добре дошъл сред нас, господин министър-председател. Добре дошъл в нашата комисия. Искам също така да кажа добре дошъл на още един наш гост, госпожа Мария Сандо, която за малко щеше да стане министър-председател, но беше отхвърлена от вашата коалиция, защото искаше да се бори с корупцията. И така първият ми въпрос е, вие какво правите? Защо вие сте по-приемлив от, за управляващата коалиция за борбата с корупцията? Зададох същия въпрос на господин Кандо. Той не отговори. Вие какво лично правите, за да се е, освободите от влиянието на господин Плохудник в вашата партия? Е, този олигарх е една от основните пречки в вашия път към европейска интеграция. Как, как ще направите така, че да не се поддават изборите на е, заиграванията на този олигарх? После, институциите в Молдова кога ще станат напълно независими от олигарсите? vă spun din... Благодаря, господин председател, господин министър-председател. Ние е, се срещнахме в една двустранна среща и имахме много конструктивен разговор. Молдова е изключително важна страна за Европейският съюз и постиженията на тази страна в последните две години либерализиране на визовия режим, споразумението за свободна търговия, споразумението за асоцииране, е, Молдова в момента е, е, получава най-много европейски средства на глава от населението. Ние сме наясно колко важна е тази страна за ЕСА. Европейския парламент е, е направил всичко възможно да подпомогне тази страна и ние ще продължим със същата си позиция. Стабилността е необходима, безспорно, но тя е необходима, за да се постигне някакъв конкретен резултат. Сега вие имате възможност да започнете на една солидна основа законодателството, което бе гласувано от парламента, приветствам го, но то трябва да бъде е, е, изпълнявано сега. И задачата ви не е никак е, лесна. Сега вече вие нямате друг път, освен да вървите напред. И искам да кажа в заключение, че най-важни в този процес са хората. И най-лесният начин да ги изведете на първи план е да изпълнявате споразумението за асоцииране стъпка по стъпка, така както сте поели ангажиментите си в дискусии с Европейската комисия и с нас. Thank you, Chair. Uh, Prime Minister, during previous years... Госпожа Фотига, Господин министър-председател, имаше една среща в Кишинев и там ни беше казано преди известно време, че в страната има неописуема корупция, огромни средства реално се изпаряват от Централната банка. Какво ще направите, за да не чуваме подобни пъдища, е, примери в бъдеще и да няма безнаказаност за извършителите. Как, е, как е, ще осигурите също и сигурността и спокойствието в Приднестровието? Thank you very much, dear Prime Minister. I wanted to... Господин Поет, господин министр-председател. Искам да задам въпроса как изглежда положението с взаимоотношенията ви с Украина в този момент? Знаете какво се случва и с границите, и границата с Приднестровието. И е, вторият ми въпрос е отново за Приднестровието. Там имате конкретен план за реинтеграция е, за, на този район. Имате ли? Преди няко... Искам да попитам, преди няколко години бяха направени известни опити, но доколкото разбираме, всичко си остава като намерение за бъдеще. А, в Европейския съюз бъдещето на Приднестровието е от ключово значение. Ähm, Благодаря. Аз преди няколко седмици посетих с двама колеги от Европейския парламент Кишинев и честно казано бях ужасена от впечатлението, което получихме от разговорите в Кишинев. Искам да чуя от вас дали наистина смятате за приемлив начина по който беше сформирано последното правителство, защото много граждани, най-вече проевропейски настроени, ни казаха, че е, тази процедура по формиране на правителството изобщо е недостойна за условия на демокрация. Също така и кражбата на хилядолетието, тази огромна сума, която е изчезнала, разследването се води от дълго време. Можете ли да ни кажете дали европейски банки участват, играят някаква роля? И бихте ли могли да кажете дали сте готови да включите Евроюст в е, е, разследването. Можете ли да кажете нещо за хода на разследването, защото беше много голям упрек е, този упрек в е, Кишинев. Беше посочено, е, ние сме проевропейци, обаче проевропейски настроен означава ли да се прикрива такъв корупционен скандал. Аз мисля, че това е най-важният въпрос да бъде разкрит този скандал. Тази сутрин чух, че Конституционният съд е изменил процедурата за президентските избори. Президента сега ще се избира в преки избори, така както беше преди 2000-2001 година, като същевременно условията за кандидатура са променени. Трябва кандидата да е живял известен брой години като граждани на Молдова в страната и да е по-възрастен от 40 години. Това не е ли е, едно решение е, което е, доказва, че институциите в Молдова са политически контролирани и не са независими. Господин министър-председател, той е господин Шофхаузер. Аз посетих Донбас и той в края на краищата, поради близостта си до границата, е част от руската култура, докато Молдова много повече принадлежи на Западна Европа. И е, видяхме така, а пък и сме свидетели още от царско време е, на е, въжделенията на царя да присъедини тези територии към е, Руската империя. И Разбира се, за членство в Европа има определени критерии, към които трябва да се придържаме, включително критерия за прозрачност. И това, което искам да кажа, защото според мен е важно, ако искате да имате определящо място в взаимоотношенията с Европейския съюз, вие трябва да си очертайте своите позиции. Аз лично е, и да изграждате мостове. Аз лично идвам от е, Елзас и ние имаме точно този подход. Тоест не следва вие да търсите скъсване на връзките с Русия, а по-скоро да бъдете един мост към нея. И най-лошото, което можете да направите, е да вървите по стъпките на Украина, да търсите разрив да скъсвате е, е, отношенията си, защото виждате е, как се срина Украина от това. И в края на краищата един подобен фалит на държавата се праща от Европа. Та останете в така това измерение напълно. Съм съгласен с вас, че вие принадлежите повече към Европа, Европейския съюз, но останете е, като един мост в по-голямата Европа и в едно положение на неутралност, защото по този начин се потушават е, или смягчават конфликти. Ah, Фронт Национал уреди света, Донбас е част от е, Русия, Молдова е част от Европа, но трябва да остане неутрална. Това са добри перспективи за страната. Господин министр-председател, аз е, мисля, че в действителност става дума за това, което вече беше изложено тук от много колеги. Гражданите трябва да започнат да изграждат доверие в държавните институции и не трябва да имат подозрение, че става дума за фасада, зад която други хора дърпат конците. И според мен гражданите трябва да получат съвсем конкретни признаци, за такова развитие. И този голям скандал с изчезването на парите, в тази връзка искам да задам следния въпрос. Е, този въпрос възниква и в цялата страна. Е, става дума за е, собствеността, акциите в банките, на кого принадлежат банките. Аз мисля, че това ще бъде конкретен принос за прозрачността във вашата страна, ако правителството се погрижи имуществените отношения на молдовските банки да бъдат огласени респективно и в обшорната сфера. Вие имате нови разпоредби в аудиовизуалната сфера. Е, става дума за 5 лиценза от Европа, още 2 лиценза. Е, и моят въпрос е дали всъщност това е процеса на деконцентрация в е, сферата на медиите, който всъщност трябва да има ефект, а този ефект не още е настъпил ние очакваме в аудиовизуалната сфера деконцентрация и в последната част от вашето изказване засегнахте Гагаузия, как е, бихте оценили там дейностите на Руската федерация на място. Аз мисля, че е, е характерно, че е, проруските сили имат доста голямо влияние в страната, защото може би проевропейските е, партии не са предложили достатъчно. Може би руският модел е по-привлекателен за хората. Благодаря. Uh, very much, uh, Благодаря, господин председател. Това е господин Францулик. Аз ще е, продължа на официалния език на Молдова и Румъния, т.е. румънски. Добре дошъл сред нас, господин министр-председател е, Република Молдова. Има своето важно географско положение, със своята култура, език и история. Тя е европейска страна и принадлежи на Юго-Источна Европа, а не на Евразия. Вие е, имате за призвание да изпълните една амбициозна економическа и политическа програма на реформи, включително и на социални такива. И същевременно, уважаеми господин министр-председател, виждаме, че е, пропагандата на бившия Съветски съюз и на днешна Русия продължава със своите мистификации, не само от Москва, но и е, другаде в Европа и в Молдова. Твърди се, че молдованците са славяни, но ние много добре знаеме, че те са всъщност а, латини, а, също както и румънците. Историческите неверности продължават а що се отнася до образованието в Молдова, не смятате ли, че трябва да се направи малко повече, за да се прекрати с тези исторически лъжи, да, се, да е известна повече историята и културата на Молдова? Изключително важно е да има не само реформа на системата на образование от десния бряг на Днестър, при Днестровието децата вече не могат да учат на румънски. И е, нека да ви кажа, господин е, председател, министър-председател, че ако гражданите на Молдова не знаят откъде идват, как ще решат на къде да вървят? Много по-добре е да им обясните, че е по-добре да бъдат с Румения и в Европейския съюз, отколкото да остават в е, Евроазиатския съюз. В селско-стопанските райони на Молдова продължава мнението, че живот е бил по-добър по социалистически времена, но те трябва да са наясно, че и пенсиите и живота им ще е по-добър, ако останат в Европейския съюз. Thank you, Chair. Mr. Prime Minister, let me to welcome... Господин Остревичес. Добре дошъл, господин министър-председател в Брюксел. Добре дошли и на вашата делегация, сред които е и вашия външен министър. Много е, голяма делегация има също тук от вашия парламент, Тоест, е, тук при нас е, се случва така една седмица на Молдова в Европейския парламент. Много открити и плодотворни разговори проведох с вас в началото на февруари, когато се срещнахме в Кишинев. И бях много впечатлена от вашата решимост да продължите с реформите. Това мога да го кажа откровенно. Тогава не изглеждахте толкова оптимистичен, колкото сте сега тук в Брюксел настоящата коалиция а, си изпълнява обещанията от това, което виждам. Това е много важно. Вие казахте, че вече някои неща са изпълнени. Не всички, но все пак. А, добре дошли и приветстваме Молдова, която се е върнала по пътя на реформите. Няма альтернатива. А, бъдещето на вашата страна. А, ще бъде различно и се надяваме, че ще бъде европейско. Оценяваме вашите усилия, особено изготвената пътна карта. Много е важно да видим вече постигнати резултати и мисля, че трябва да обърнем внимание на тях. Примерно реформата на административната система, назначаването на нов управител на Централната банка, нова прокуратура. Надявам се е, тази пътна карта да бъде изпълнена, да бъде изпълнена преждевременно дори спрямо графика си. Ние сме партньори и Считам, че най-важното за Молдова като наши партньори е да сключите споразумение с Международния валутен фонд. Сега следва те предходното споразумение бе прекратено и е изключително важно сега да бъде сключено ново. Затова ми се иска да чуя Какви са вашите коментари за изгледите за постигане на споразумение с МВФ? И искам да ви пожелая успех и късмет, защото ние наблюдавахме какво се случва в тази страна в миналото с известно разочарование и се надяваме в бъдеще нещата да бъдат различни. Благодаря. Äh, Благодаря, господин председател. Република Молдова се нуждае от проевропейско правителство. Естествено, това би имало много положителни последици за хората там, ако Молдова се доближи до Европейския съюз. Но Молдова ще бъде проевропейска, ако наистина изпълни това изискване и Молдова ще бъде проевропейска, когато по пише а, споразумението за асоцииране Молнова С. Вие казахте, че сте приели пътна карта за изпълнение на споразумението за асоцииране и аз виждам, че на първо място стои борбата с корупцията. Искам да задам конкретен въпрос. Какво ще направите за да подобрите начина на работа на комисията е, по интегритет и какви са законодателните предложения, защото знаем, че изпълнението е много важен момент. След това измама банковата система, тази тема вече беше засегната от редица колеги колеги. Аз мисля, че тук трябва да бъдат посочени три неща. Вредата трябва да бъде възстановена до последния цент и тогава вече ясно възниква въпроса какво предприемате в тази сфера, тъй като разследването не напредва от няколко месеца и смятате ли, че е възможно сътрудничество с европейските институции? Ние имаме опит с борба с подобни престъпления, изпиране на пари, укриване на данъци и така нататък. Тоест, какво смятате да направите за възстановяване на щетата, какво смятате да спеч... за да да направите, за да спечелите доверието на външните инвеститори в банковата система и какво ще направите за по-добър надзор в нея. Защото естествено е важно подобен инцидент да не се повтаря. Добре е, че има нов управител на Централната банка, обаче компетенциите за надзора и политическата независимост е, също са много важни неща. Освен това, искам да науча дали можете да представите още някои детайли във връзка с економическото положение, валутата, която се обесценява, висока инфлация от няколко години и също така спад на чуждестранните инвестиции във вашата страна. Естествено, това са фактори, които са комбинирани в своето действие и ситуацията с публичните финанси се влушава. Може би ще се създават по-малко работни места през следващите месеци. Благодаря. Господин Буштинаро. Благодаря, господин председателю. Господин премьер-министр, първо искам да кажа, че много се радвам да ви видим сред нас. Е, първо, не искам да се впускам в полемика с другите политически партии относно най-новата история. Искам да кажа, че и двете политически семейства имаха своите разбирания за нещата и от двете страни можеха да бъдат отбелязани постижения, а, а и в а, от двете страни можеше да се окаже влияние върху ситуацията. Но сега на къде ще го кажа открито? Няма по-друга държава е, в Европейския съюз, освен Румъния, която да държи на териториалната цялост на Република Молдова. Нека не ставаме свидетели на митове, легенди и слухове е, за вашите намерения. Колегите вече говориха за пътната карта и аз искам също да попитам нещо. Законите за правомощията на Централната банка, критериите за избор на управител. Кога да очакваме изпълнение на този пакет? Второ, вече стана дума за измамите наистина огромна измама, като се имат предвид мащабите на страната. Кога да очакваме първи резултати? Това бе един огромен скандал и той разклати и политическото доверие на гражданите в самата република. И още нещо. Много от е, партньорите ви говорят за агресивно външно финансиране на някои политически партии с пряко отношение към националната сигурност. Какво правите вие като правителство за предотвратяване на тези рисковете? Това е част от една хибридна война, която не ни е непозната в Европа, но някои си затварят очите пред това. И още нещо. Желая ви успех, не защото ви сме от едно и също политическо семейство. Не, альтернативата пред вашето правителство е една единствена предсрочни избори, ако не се справите ако се отдадем на тези иллюзии, че са чрез пресрочни избори ще постигнем резултат, не, това означава победа на социалистическата партия, е, което може да доведе до прекратяване на договора за асоцииране. Трябва да бъдем прозорливи, трябва да бъдем обективни и да гледаме на нещата в нюанси, включително и положението в Кишинео. Благодаря. Микрофон за оратора, моля. Благодаря, господин председател, госпожа Николай аз съм сред хората, които приветстват това правителство на Република Молдова. Вие сте, може би, министър-председателя на последния шанс. Предсрочни избори биха довели до катастрофални последствия за европейското развитие на страната. Така че на добър час. И един въпрос – решението на решенията на Конституционния съд. Аз самата съм юрист и трябва да кажа, че съм малко изненадана от е, това решение, но то трябва да бъде прието. Какво смятате вие във времето по отношение на президентските избори? Тук разбира се става дума и за срочно изпълнение на належащите реформи, които вие вече сте започнали. Приветствам вашата решимост. Мислили ли сте какви ще бъдат последствията от избора на президент от е, другия политически лагер. Е, като румънци ние много добре знаем какво значи това. Не мисля, че трябва да водим война между политическите семейства. Трябва да подкрепим Република Молдова и нето демократично избрано правителство. Благодаря. Thank you very much. Mulțumesc. Е, след... Благодаря, господин Токеш. Господин председателю, господин министър-председател, Добре дошли в Европейския парламент. Аз съм представител на унгарско мълцинство в Румъния и представлявам Унгарския национален съвет в Трансилвания. Искам да ви уверя в подкрепата на унгарската общност във вашата борба с корупцията и в работата ви като министър-председател. Вие наистина смятам, сте последния шанс на Република Молдова към днешна дата. Моя въпрос към вас е, за е, идентичността, самоличността на Румъния и Мол, Молдова. Сърбия успорва, че властите са румънци по, като самоличност, като идентичност. Ру, Русия оспорва румънската идентичност или не признава румънската идентичност за Република Молдова. Къде е истината? Има, разбира се, различни движения, университични в Румъния, мятат за истински румънци, чуват се гласове, че това отраз... и това се отразява на нашата дейност и на нашата готовност да ви подкрепим във вашия път към Европа. Много е важно да гледаме не само към миналото и историята, но и към бъдещето, особено когато вървим по този път. Пътят е националното единство, дори ако живеем в две различни европейски държави. И не на последно място за мълцинствата в Република Молдова. За нас като унгарци. Това е добър пример. Как стои въпроса с независимостта на Гагаузия? Там нещата са добре поставени, но как стои въпроса за руското малцинство в Молдова и с православната църква? Струва ми се, че има разцепление в самата православна е, църква. Аз съм човек с отношение към църквата. Разбирам, че в църквата има от една страна течение в посока към Руската православна църква и други, друга група, която има тежнение към Румънската православна църква. Питаме се какво означава това и как се отразява това на националното единство на Република Молдова. answer everything. Стимации парламентари, Уважаеми евродепутати, на първо място сърдечна благодарност за направените изказвания. Благодаря ви и за въпросите, които отправихте към мен. Ще се опитам да реагирам и да отговоря на повечето от е, поставените въпроси. В началото бих искал още веднъж да кажа, че много се радвам да бъда пред вас. Целия, цялото ни правителство е пределно наясно за положението в Молдова. Наистина е така. Осъзнаваме колко е важно събитията, които са ни довели до тук, за съжаление, да бъдат овладени. Съжалявам, че имаше е, един период на разочарование. Разочарование в страната и в чужбина. Затова наша основна цел е възстановяване на доверието. Доверието на гражданите, доверието им в политическата класа и държавните институции. Важно е също така и нашите чуждестранни партньори отново да имат доверие в нас и да поемем по пътя към Европа. Като говорим за пътя към Европа, държа да подчертая, че това за мен не са просто думи. Аз, това е мое твърдо убеждение не бива да подхождаме популистки. Моля ви е, да преценявате нещата, стъпвайки на фактите. И тук в Скоби е една молба към вас. Моля ви да нямате предубеждения към нашата работа. Ние управляваме вече от известно време. Моля, съдете по плодовете ни. Затова За това е, ние се борим против олигархите в политиката. Каза, постави се въпроса, чуха се имена тук. Конкретно е, от същата политическа формация, но тук ще кажа, моето разбиране и разбирането на нашия екип е, че ако искаме политиците и пар партиите да претърпят промяна, промяна трябва да действаме. Проблемите ще се решат чрез смяна на системата, чрез действия. Е, говоря за промяна в политическата система. И за това бих казал, че ни се иска да насочим усилията си към конкретни резултати, а не към някакви а, абстрактни разсъждения. На първо място трябва ясно да осъзнаем какви са проблемите, за да се организираме в политическа дейност в полза на Република Молдова. И тогава ще намерим и верното решение. Може би трябва да поставим въпроса така. Е, става дума да се гарантира независимостта на политическите партии да не се влияят на техните политически виждания. Ако говорим за едно лице или за тесен кръг от хора, е, е, една от възможните решения е публичното финансиране на политическите партии. Вече имаме закон или по-скоро проект закон за проекто бюджета за 2016 година. Там са предвидени и съответни средства за финансиране на политическите партии. Лично аз мисля, че това е решението за независимостта на политическите партии те не трябва да зависят от дадено лице или кръг от лица, защото тогава наистина можем да говорим за олигархи и за влияние върху отделни лица върху държавата. Сега искам да кажа още нещо. Относно начина на встъпване в длъжност на нашето правителство – беше трудно, положението не беше леко, но освен това мога да кажа съвсем накратко, че правителството е законосъобразно, избрано е със съответно мнозинство в парламента, а пък що се отнася до ускорен процес на инвестиции, нека кажем, че тук все още няма основания за сериозна критика. Що се отнася до Приднестровието и отношенията с Украина, тук е важно да отбележим едно – господин председателю. Господин Ван Орден, председателя, господин Ван Орден, много моля, пазете тишина при заемане на мястото си. За Украина и Приднестровието ми попитахте. Това е въпрос от е, определено значение за Република Молдова. По този въпрос вече бяха проведени срещи и обсъдихме съвсем конкретни въпроси. Нуждаем се от политика на малките стъпки. Така можем да постигнем резултати. Нашето намерение е до края на април да проведем среща в формат 3 плюс 2, а през май да се опитаме да насрочим заседание в формата 5 плюс 2. За Украина имаме план за обща граница, обща гранична охрана. Това е тема, по която се говори. Мисля, че има всички условия набелязаното да се осъществи. Това е важно първо за живеещите в региона. Това трябва да стане поетапно. Първо въвеждането на митнически контрол и след като постигнем доверие, да пристъпим към граничната полиция. Важно е да разберем, да се разбере, че това е добре за гражданите, е, които живеят по левия брак, бряг на река Днестър а и въобще такова решение е в полза на всичко, което има да се прави на място. И още нещо по повод Конституционния съд. Спомена го, но понеже имаше много въпроси, ще се върна Както вече имах възможност да споделя, има аргументи в подкрепа на решението. Ние като изпълнителна власт се опитваме да не се намесваме, да насочим усилия към работата си но има и положителни аспекти, защото преки президентски избори с желани от гражданите над 90% при запитване и в проучванията са за. Имаме приблизително 2 месеца време. В края на марта изтича мандата за организиране на тези избори. Времето е кратко, и трябва да приведем действащото законодателство в съответствие. Защото се предвижда друга, друга изборна процедура за държавния президент. Нуждаем се и от финансови средства, но се нуждаем и от време, за да бъдат издигнати кандидати, които да, бъдат, да участват в изборите и разбира се се нуждаем от 60 или 90 дни за подготовка на изборите, т.е. от 23 март. Отиваме на 23 март, а ако приемем 90-дневен срок, вече отиваме в юли или август. Не е най-подходящото време за организиране на президентски избори. Но аз лично казвам, това все още не е окончателното решение. Добре би било през есента да организираме, в началото на есента да организираме и проведем президентските избори. А сега искам да се спра на още един поставен от вас въпрос. Имаше делегация на МВФ за оценка в Кишинео и проведохме много конструктивни срещи и разговори. Казвам го съвсем искрено. МВФ също отчита, че отношенията е, помежду ни се развиват има някои стари условия, но в крайна сметка става дума за това да бъдат диагностицирани, така да се каже, още три банки в Молдова. Две от тях вече са в процедура. Третата проверка започва през март. Световната банка и МВФ след това ще се върнат в Вашингтон и ще продължат разговорите с нашия финансов министр и управителя на Националната банка. И се надявам месец след това да имаме споразумение с МВФ, което пък ще означава изготвяне, като следваща стъпка, изготвяне на прогнози. И ще настъпи месец юни. Това само по себе си не е цел, за прифинансирането от МВФ. Но така или иначе диалогът навлиза в нов етап. И а, още нещо за пътната карта. Това бре добра инициатива на господин еврокомисарят Хан. Смятаме, че е много полезна. Пътната карта съдържа ясни задължения за Република Молдова а по отношение на изпълнение на договора за асоцииране. Имаме и срокове, график и за всяка дейност имаме срок, конкретен срок за изпълнение. Казах, това е необходимо и полезно, за мен като министр-председател включително защото ние подробно говорихме с депутатите по този въпрос – и очертахме задълженията на парламента и правителството. Парламента поиска да внесем известни промени, включително и по отношение на дейностите в пътната карта, така че мисля, че е важно да сме наясно с отговорностите си съвета за асоцииране в, се проведе заседание в Брюксел и немалко от дейностите по пътната карта вече са факт. Аз мисля за Гагаузия. Мисля, че осъществяваме добро взаимодействие. Имаме диалог между представителите на нашия пар... на Молдовския парламент и Народното събрание на Гагаузия. Трябва да продължим на ниво изпълнителна власт. На 4 март се проведе заседание на правителството в Гагаузия. На темата бяха проблемите на региона. Предложени бяха конкретни дейности. Например, сега има постоянна комисия – който работи за обобщаване е, на проблемите. Искаме да изготвим общо приемлив план за действие. Правителството от Кишинео, изпълнителната власт и изпълнителната власт на Гагаузия. Сега съвсем накратко за гражданското общество защото никога не сме крили моето мнение по отношение на диалога с гражданското общество се гради върху убеждението, че това е необходимо. Ние се нуждаем от наблюдение, натиск от гражданското общество. Когато започнаха протестите, аз бях член на кабинета и тогава оцених събитията като много положителни, защото този натиск накара правителството да работи по-сериозно. Вие знаете как се развиха нещата и аз полагам усилия да продължим този диалог, но той трябва да бъде конструктивен. За това и вече проведох цяла поредица от срещи с различни групи от гражданското общество. Обсъдихме много различни елементи и от части намерихме и решения. Заедно с председателя на парламента решихме да намерим подобаващо решение. Ще има съвет за участие на гражданското общество с общ секретариат за правителството и парламента. Е, там ще се проверяват определени е, актове, които влизат в парламента или в правителството, когато има предложения или е, конструктивни предложения. За банковата система. Вярно е, е, имаше измами в банките и това, което доведе до тази ситуация, налага да се предприемат действия. Очакваме в скоро време докладът по този въпрос да бъде готов трябва, следва да бъдат посочени участниците в банковата измама от една страна. От друга страна трябва да вземем всички необходими мерки, за да върнем парите. И според мен най-важното е от страна на молдовските институции и официални органи да направим всичко възможно, за да не се повтарят подобни събития. Това означава укрепване на институциите, регулаторите, това означава Централната банка и Националния надзорен орган за финансовите пазари. Имаме изготвен пакет за подпомагане, на, за укрепване на тези институции. Вече е минал на първо четене в парламента, очакваме второ четене и приемане за назначаване на управителя на Централна банка. Предприяти са съвсем прозрачни стъпки с участие на гражданското общество. И аз много се радвам, че в това участва и високопоставен консултант от Европейския съюз. Това е много важно за стабилността в този сектор. Бе проведена проверка в трите банки, първите резултати са на лице и това ни даде възможност да се включим дейността на банките, така че да се върне доверието и стабилността. И накрая, уважаеми евродепутати, вече отправих една молба към вас. Е, е, оценявайте по резултатите и по действията ни. Защото е, всичко в крайна сметка ще се види. Надявам се и в бъдеще да разчитаме на вашата подкрепа и, и на подкрепата на Европейския съюз за изпълнение на програмата Молдова Европейски съюз. Мога да ви уверя, че ще мобилизираме всички сили, за да постигнем в най-кратък срок очакваните добри резултати. Благодаря für die Zeit, die Sie zur Verfügung standen. Und така, това е времето, което беше предоставено за дискусия. Надявам се, че ще можем да имаме продуктивно сътрудничество, което да отговори на необходимостта и на очакванията на хората във вашата страна. Пожелавам ви всичко най-добро. Thank you. Colleagues, let's start. Колеги, нека да започнем. We have in uh, our agenda... В дневния ни ред имаме предвидено гласуване по два доклада днес. Доклада и докладчика и докладчиците в сянка на госпожа те помолиха да отложиме гласуването. Готов съм да го приема при положение, че всички са съгласни и го отразим в протокола. Но все пак да се спази графика, доклада да влезе в пленарна зала през април. Тоест ще имате по-малко време да се обсъжда в политическите групи доклада. Ако никой не е против, отлагаме гласуването за следващата седмица. И така или иначе дебата и решението ще бъде взето през април. Добре, всички са съгласни, с което а, стигаме до доклада на госпожа Пири. Госпожа Пири, за последен път ви даваме думата. Искате ли да кажете нещо? Добре, тогава нека да започнем с гласуването на право. Двете изменения 36, 39 и 174 са оттеглени. Така че сега преминаваме към гласуване. Jag skulle vilja... Госпожа Валева, аз бих искала да гласуваме по изменения 36 и 39. Председателят, не можем да гласуваме по тях, защото са оттеглени. И с това мисля, че нещата приключват. Who is is uh, clapping in my head? I am. I am. Here. Over here. President. President here. The floor has Mrs. Какво искате? Госпожо Елени, заповядайте, имате думата. Благодаря. Благодаря. Искам да посоча следното. Що се отнася до моето изменение 536, там става дума за населяване на окупираните области в моята родина Кипър. Това са области окупирани от турците. Става дума за алинея 28, а това трябваше да бъде, обаче вместо това имаме компромис 14. Става дума за морското право, това изобщо не е възможно и аз искам да имаме разделно гласуване по моето изменение 536. Председателят, продължаваме в рамките на компромисните предложения, които са внесени тук. Ще поступим така. Още веднъж госпожа Валера. Моята политическа група приема двете изменения 36 и 39, които сега са отеглени. Тоест, ние като политическа група ги приемаме. Поемаме, казвам, 36 и 39. Председателя, добре, тогава ще гласуваме 36 и 39 по член 169, алинея 5. Така, сега преминаваме към гласуване. Това е посочено в е, член 5 на Милнон. Ако веднага след отегляне на изменения и някой приеме тези изменения, те трябва да бъдат гласувани. Това е записано така в текста. Преминаваме към гласуване. Изменение 101 за. Против въздържали се, приема се. Антрах компромис 8. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 103. А не, всъщност изменете компромис 9. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване. Групата реши не. Hmm? We have to start again. Нека да започнем отново. The vote is closed. Край на гласуването. Тридесет и девет на осемнайсет. Приема се. Част две. Кой е за? против, въздържали се, приема се, част трета за. Последното изречение, последната част пада заради компромисно изменение 13, компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 209. За. Против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 232. За. Против, въздържали се, приема се. 233 за против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, приема се. Така. 234. Oh. The EPP votes for the socialist amendments against the socialists. ЕНП гласува за измененията на социалистите срещу социалистите. А, нещо се обърквам, за което трябва да ме извините. Край на гласуването. ЕНП с социалистите спечели. 36 на 26, 36 гласа за. Компромис 17 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 245 за, против, въздържали се. Още веднъж за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 265 за, против, въздържали се, отхвърля се. 266 за, против, въздържали се, приема се. 269 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 286 за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против, въздържали се. Нека да проверим чрез електронно гласуване, но мисля, че се приема. Край на гласуването. с 43 за и 24 против се приема 290 за, против въздържали се, отхвърля се. 291 за, против въздържали се, приема се. 302 и 303 за, против. Нека да проверим, че с електронно гласуване. Край на гласуването. С 36 на 27 се приема. Сега преминаваме към компромис 20 за против въздържали се приема се компромис 21 за против въздържали се приема се Не, изменение А всъщност компромис 21 приехме го, сега 304, изменение 304 за, против, въздържали се, отхвърля се, 305 за, против, въздържали се, отхвърля се, 308 за, против, въздържали се, отхвърля се, 307 за, против, въздържали се, отхвърля се, 309 за, против, въздържали се, отхвърля се, 310 за, против, въздържали се, отхвърля се, 311 за, против, въздържали се, отхвърля се, 312 за, против, нека да проверим, че с електронно гласуване. Край на гласуването. Един от социалистите е в повече. Не само един, но поне един е в повече. 32 32 гласа за, 34 против, отхвърля се. Изменение 313 за, против, въздържали се, отхвърля се. 314 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 315. Изменение 315. По втората част гласуваме кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се, заедно с устното изменение. Сега преминаваме към компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 378 за, против, въздържали се, приема се. Край на гласуването. Приема се с 35 гласа за и 30 против. Изменение 379. Компромис 29 за. Против въздържали се приема се 379 за. Против въздържали се приема се. Да проверим. Край на гласуването. Adlerorgel. Das war jetzt 79. Компромис 30 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за. Против, въздържали се, приема се. Изменение 411 като допълнение за, против, въздържали се, приема се. 419 за, против, въздържали се, отхвърля се. 420 за, против, въздържали се, отхвърля се. Кой беше това? Много. Много убедително. Абшема изкишлазен. Е Край на гласуването. Отхвърля се, съжалявам. 421 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 422 за против, въздържали се, отхвърля се. 423 за, против, въздържали се, отхвърля се. 424 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Четиристотин двадесет и четири. was at least a try. Поне можеше да проверим. 425 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. съвсем за малко. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. 438, изменение 438. Само втора част, доколкото чувам. За, против, въздържали се, Roll call vote. Поименно гласуване. The vote is closed. Край на гласуването. I have no idea anymore. И изобщо не разбирам какво става от тук нататък. М? 449-405. Изменение 449-450 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 451 за, против, въздържали се, отхвърля се. 452 за, против, въздържа... въздържали се, отхвърля се. 453 за, против, въздържали се, приема се. Am Plenum anbringen. Was war das jetzt? Abstimmung ist 453. Ne? Die Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Отхвърля се с 32 гласа против, 454 за. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се с 38 гласа за и 28 против. С това преминаваме към 465 за, против, отхвърля се. 467 за, против, въздържали се, отхвърля се. 400 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 459 за. Отпада. Всъщност 100. Отпада и преминаваме към 460 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 472 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 34 We have to vote them all? Yes, because it's not adopted. 474. Where is in favor? 474 за. Против е, отхвърля се. 473 за, против въздържали се, отхвърля се. 475 за, против, въздържали се, отхвърля се. 476 за, против, въздържали се, отхвърля се. 477 за, против, въздържали се, отхвърля се. 478 за, а още веднъж 477 за, против, въздържали се, отхвърля се. 478 за, против, въздържали се, отхвърля се. 479 за, против, въздържали се, отхвърля се. 480 за, против, въздържали се, отхвърля се. 481 за, против, въздържали се, отхвърля се. 482 за, против, въздържали се, приема се. А, всъщност отхвърля се. 482, нека да проверим че с електронно гласуване. Край на гласуването. 37 гласа за, 29 против. Приема се 483 за. Против. Въздържали се. Отпада ли? 483 се приема. 484 отпада. 485 за. Против въздържали се, нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 487 е, за, против, въздържали се, отхвърля се. 488 за, против, а всъщност 487 за против, въздържали се, отхвърля се. 488 за, против, въздържали се, отхвърля се. 489 за, против. Нека да проверим. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Край на гласуването. 29 за, 38 против, отхвърля се компромис, 35 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 499 за. Четиристотин за. Против. Нека да проверим. Край на гласуването. 37 гласа за, 26 против, приема се. Изменение 36. Ние сме против устното изменение към компромис. Еми, значи не е компромис тук. Компромис е, но без устно изменение. Кой е за компромиса без устното изменение? Без. An oral amendment, eine Gruppe dagegen ist, fällt er. Значи, ако една група е против устното изменение, отпада това. Често се случва. Компромис 36 за против, въздържали се, приема се. 511. Изменение 511. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Приема, отхвърля се, извинете, с 30 гласа за и 36 против. Преминаваме към изменение 37. Кой е за? Против? Приема се. Това беше съвсем ясно. Аз виждам много добре от тук. 528, изменение 528 за Още веднъж повтарям за, против, въздържали се, отхвърля се. 529 за, против, въздържали се, отхвърля се. 530 за, против, въздържали се, Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се с 28 гласа за и 37 против, 531 за, против, въздържали се, отхвърля се. 532 за, против, въздържали се, отхвърля се. 533 за, против, въздържали се, приема се. 534 за, против, въздържали се, нека да проверим. 534 Край на гласуването. 35 гласа за, 30 против. Приема се. Изменение 535 за, против, въздържали се. Нека да проверим, но мисля, че се приема. Край на гласуването. 37 гласа за, 29 против, приема се. Сега, е, общото изменение, кой е за? Против, въздържали се, нека да проверим. гърци от всички партии, съединявайте се. 38 гласа за, 29 против, приема се. Компромис едно за, против, въздържали се, приема се. Сега изменения 3 и 5 за, против, въздържали се, приема се. 6 за, против, въздържали се, приема се. 10, 11, 12 за, против, въздържали се, приема се. The Turkish report or Greek report?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 Сега приключваме. Сега 16.22. За, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 20. Мисля, че приключихме и това. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се 26 за, 35 против. Изменение 25 за. А всъщност компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим обаче. Край на гласуването. 39 за, 20 против. Приема се 37 за. Против. Въздържали се. Приема се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30 за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 трябва да гласуваме по изменение 36 за. Sechsunddreißig. 36 за. Господин Преда. Казахте от самото начало, ви казахте, е, превзеха нещата от самото начало. Съжалявам. 36 in favor. 36 за. Против. Нека да проверим. На гласуването. Приема се с 36 гласа за, 29 против, 39 за. Против въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. 39 гласа за, 24 против. Приема се. Изменение 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 51 за, против, въздържали се, отхвър... приема се. 353 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 50... Изменение 60 е следващото. За, против, въздържали се, приема се. It's for Anna Maria. You should vote with you. За Анна Мария е. Гласувайте с да. It's closed. Край на гласуването. 30 гласа за, 13 против, приема се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, приема се. Край на гласуването. Бавно, бавно, бавно. We have now eight people who have not voted. 8 души сега не са гласували. Хайде, събудете се. Аз вече разбудих няколко. А последните двама могат да, спът, да продължат да спът, вече е достатъчно. 31 гласа за, 33 против, отхвърлят се. Преминаваме към изменение 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. 66 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за. Симнадесет. 67. Край на гласуването. 31 гласа за, 28 против, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 77 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Край на гласуването. 42 гласа за, 24 против, приема се. 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 89 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, отхвърля се. Край на гласуването. 53 гласа за. Всъщност, отхвърля се със съвсем малко гласове. Преминаваме вече към окончателно гласуване по целия доклад. Начало на гласуването.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 bitte... Моля ви. Леонези, Онези, които е, излизат да напуснат залата бърза. Пристъпваме към точка 10 от дневния ред на днешното заседание, посветена на сътрудничеството с за, в сътрудничество с колегата Карас и ръководената от него делегация за приятелство е, с Русия в Европейския парламент. С радост казвам добре дошъл на господин Томас Май Хардинг, управляващ директор за Европа и Централна Азия, който е наш гост в това си ново качество. Добре дошли, господин а, директор, и имате думата. Господин председател, уважаема комисия, много се радвам и благодаря за възможността да ви информирам накратко за взаимодействието Европейски съюз-Русия. И приветствам и членовете на групата за приятелство с Русия, които също искам да информирам. Една от особеностите на това заседание е, че то се провежда след деня на срещата на върха по външни работи, така че имам възможност да ви информирам и какво бе дискутирано на тази среща и заключенията, които бяха направени. Ще започна с а, изказване е, за това, че се навършиха две години от незаконното анексиране на Крим. Ние знаете, че не признаваме това действие и ще продължим да не го признаваме. Надяваме се тази седмица на 18 да отбележим този факт. Това също показва и в колко труден контекст се развиват нашите отношения с Я и какви са предизвикателствата им. Едно от тези предизвикателства е положението в източна Украина и това си остава основен проблем и притеснение за Европейския съюз защото Русия си има и много важни ангажименти за изпълняване на споразумението от Минск. Русия е също председател и член на съвета за сигурност, но не, тя трябва да играе своята роля за политическия преход. И обявеното изтегляне на войските от Сирия от президента Путин вчера трябва да се разбежа в контекста на прекъсване на, на боевете там. Европейския съюз и парламента също се безпокои от това, че няма място за независими политически гласове и за гражданското общество в Русия също се безпокоим и за законността. Надя Савченко е пример, който е, подчертава съвсем очевидно тези проблеми. Също трябва да кажем, че положението става все по- трудно след е, незаконното анексиране на Крим и е, така или иначе отношенията ни с Русия никога не са били лесни и някои от проблемите, с които се сблъскваме сега, всъщност датират от преди е, събитията, за които говорих. Примерно, транзитните полети над е, Сибир, фитосанитарните мерки – а аз бях и политически директор за Австрия, която беше председател на е, Европейския съюз от 2006 и ние ясно си спомняме и газовата криза, която започна тогава. Вчера на срещата на върха по вътрешни, външните въпроси се обсъдиха отношенията за Русия за първ път от една година и мога да кажа от самото начало, че целта на тази среща не беше да се разработват политики. Е, нашия подход към Русия си остава непроменен, но въпроса е, е за нашата политика. Също се дискутира въпроса за, е, не само за санкциите, но и отношенията с Русия като цяло в дебата се появи възможност и да подчертаем колко е важно Европейския съюз да бъде обединен, защото в края на кращата единението прави силата. И ние излязо, е, съвета излезе с пет ръководни принципа, които оформят нашата настояща политика – като става дума не е, за нашата политика в бъдеще, а рамката, в която работим сега. Тези пет е, принципа, които бяха оповестени от върховния представител и бяха приети единодушно са следните. Пълно изпълняване на споразумението от Минск. Това е ключово условие за промяна в нашите отношения. Второ, необходимостта да засилим отношенията си с източните партньори и други страни в Централна Азия. Много добра бе дискусията по тази тема и как да се процедира в това отношение. Тя ще продължи е, тази дискусия за отношенията с източните партньори на следващата среща на върха. Трето. Е, подсилване на устойчивостта на Европейския съюз, като не говорим тук само за сигурност в най-тесния смисъл на думата, но и енергийна сигурност, хибридни заплахи, стратегически комуникации в случаи, когато Европейския съюз се сблъсква с организирани кампании по дезинформиране, особено от руските контролирани от правителство медии. И също необходимостта селективно да се работи с Русия в области, които са от европейски интерес. Както в областта на външната политика, има много примери за това в послед... напоследък. Иран, мирния процес в Близкия изток, Конго, климатичните промени, но и други области, където има ясно очертан интерес на ЕС. И накрая един принцип, за който знам, че европейския принцип застава много и вашата комисия също, това е волята да се е, подкрепи е, гражданското общество в Русия и да се осъществяват контакти и политики за обмен в тази област, особено и за поддържане на диалог с младото поколение на Русия, възможности за образование и така нататък. Това са тези пет принципа, зад които застанаха министрите в единодушие. Мисля, че този сигнал за единодушие бе много силен и е, така се оформи рамката, в която можем да сътрудничим с Русия дори и в тези трудни обстоятелства, за да можем да се справим с предизвикателството, което тя представлява в момента. С удоволствие ще отговоря на въпроси, ако имате такива, господин председател. Господин Карас има думата. господин Карас, господин посланник, благодаря много за изнесената информация. За нашия парламент, разбира се, е важно да имаме яснота относно решението. От друга страна, пък има много информация за необходимост от разширяване на диалога. И аз се питам как можем да организираме диалога, е, като не се изпълнява Минското споразумение и каква роля може да изиграе смесената а, група за приятелство в контактите си с Думата и Долната камера на парламента. Как да помогнем за разширяването на диалога? Микрофон за оратора, моля. Микрофон за оратора. Благодаря, господин председател. Това е господин Остравичиус. Нещо ново след срещата на върха вчера по външни работи, освен четвъртия и петия принцип. Четвъртия принцип е новост, съгласен съм. Номер пет – нищо ново. Говорим да има връзка с хората в руското общество. Това и преди сме го казвали. Но четвъртия принцип ми остава малко неясен. Според мен е, стратегията на Русия е добре формулирана и тя си я следва. А за съжаление Европейския съюз има само интереси и понякога те са много е, интересни. И не непременно се основават на шумно прокламирани и широко подкрепени принципи като ценности, човешки права и така нататък. Не виждам стратегическа промяна в поведението на Русия. Има ли нещо много сложно в споразумението от Минско, което Русия да не може да разбере и, при... и изпълни? Какво трябва да обясняваме, за като ходиме като васали в Москва? Е, виждаме, че някои от делегациите направо се пребиват да тичат на там. Но е, Русия не си променя политиката към черния списък и или така нататък. Така какво, каква стратегическа промяна установявате в поведението на Русия, която да ни подкаже, че сега вече можем да се ангажираме на избирателен принцип с тях и да идентифицираме диалог. Има документи, добре оформени, подписани и тези споразумения трябва да се изпълняват, за да се постигне някаква промяна. Thank you, Chair. Um, thank you, Director, for Следващият оратор, господин е, Мецерикс. Благодаря за присъствието ви. Много до, голяма новина са заключенията на съве, срещата на върха по външ, вътреш, външни работи, но може ли да коментирате какво разбира съвета под е, подсилване на връзките с Централна Азия като такава? И ако ще има селективно е, засилване на отношенията с Русия, също така селективно трябва да подсилваме и отношенията си с някои страни в Централна Азия. Няма да цитирам е, имена, но има страни там, с които не държа да се ангажираме. има страни, с които без резерва можем да работиме но има и други, където положението с човешките права далеч не е розово. Та, какво се предвижда, какъв, какво точно искате да кажете да се подсилят решенията с тези страни и какво се предвижда? Thank you, Mr. President. Thank you for uh, your introductory remarks. Госпожа Калниете, благодаря за уводните ви думи за отношенията Европейски съюз-Русия и е, изреждането на тези пет принципа. Най-важното е да изпълняваме това, което сме поели като е, ангажимент, значи да се изпълнява споразумението от Минск. Също трябва да бъдем много последователни. Като че ли в Европейския съюз съществуват различни тежнения и те подкопават общото разбиране за това споразумение и е, санкциите. Демократите предлагат да бъдат е, отправени санкции по-скоро към е, лица конкретни, които е, се намират в най-близкото обкръжение на Путин, а не да са насочени към области, където които се отразяват на гражданите на Русия. Най-добрият резултат от срещата на върха вчера е, че си останахме единни. Но мога да кажа, че цената на това единство е прекалено висока. Опитваме се да постигнем компромис и този компромис всъщност представлява ЕСА като един слаб съюз. Аз лично съжалявам за това. И в исторически план подобно е, поведение на избягване на, на обиколно поведение към страна, която не спазва основни принципи на законността, не е, е за пример. И е, като се има предвид нашия опит от миналото с Русия, е, се надявам да можем да имаме и една реална е, обща политика, външна политика на ЕСА и да останем едини. So, thank you, thank you very much uh, for your interesting... Благодаря за интересната информация. Мога ли да задам следният въпрос? Анализирам положението на Русия в момента по отношение на економиката и как тя се отразява на Европа и на Централна Азия и какви е, заключения можем да си извадим от вече приложените санкции като цяло. Има ли доводи или причини да се, да критикуваме сами себе си в Европа, защото чувството ни е, че в момента се намираме в някаква детска градина. Ако те не си изпълнят задълженията от Минск, няма да правим нищо. Те пък твърдят, че всичко си е наред. Така че ще си останем в това положение – където нищо не се случва в дългосрочен план. Нито пък и от днес за утре. Как бихме могли да намерим някакъв нов начин, един нов старт Имам въпроси по три от принципите. Първо, по първия принцип. Как обсъжда това външните министри? както чуваме от германския външен министр, някак си има тенденция за Минск да се говори така, сякаш двете страни в конфликта еднакво отказват приложението, с което според мен не е вярно, защото ОИСР постоянно обръща внимание, е, че е, от е, едната страна има много по-сериозни нарушения и според мен а, е, агресията присъства много сериозно, защото Русия я поддържа. Какво казват външните министри? И какви са хибридните заплахи, тези hybrid threats? Следи ли се как Русия влияе за глас е, референдума в е, Великобритания и в, непряко и в Нидерландия? И освен това ме интересува какво означава този селективен ангажимент спрямо Русия по отношение на контактите с Европейския съюз. Кои са държавите, които смятат, че без отпадане на санкциите трябва да се следват едни по-особени интереси в отношенията с Русия? Микрофон за оратора. А, благодаря, благодаря. Добре дошли, господин посланник. Срещали сме се честичко във Виена в, миналите, в миналото. Искам да ви попитам, дали на срещата стана ясно, че различни държави членки на Европейския съюз преследват собствени интереси и политики в отношенията с Русия. И това ли е причината за прилагане на незрим стратегически подход в тези отношения? Второ, Бих искал да зная дали някой е казал, че ембаргото с Русия сериозно нарушава европейските економически интереси като цяло, а особено за някои държави положението е особено тежко. И накрая говорим за Минск, е, групата от Минск и споразумението от Минск. Доста въпроси имаше във връзка с това. Аз искам всъщност да попитам какво мислите за групата от Минск, е, която бе създадена с цел да, за разрешаване проблемите на Нагорни Карабах е, и е, Европейския съюз отстъпи мястото си на Франция. Нещо е, безпредседентно като поведение и неприемливо към настоящия момент. Безпредседентно в миналото и неприемливо към настоящия момент. Благодаря, господин председателю. Господин Стетина. Господин Хардинг. Имам два въпроса. Първия от тях се отнася до първото, което, за което говорихте. Става дума за споразумението от Минск. Това споразумение е, обхваща различни области за примирие, тежки оръжия и, и така нататък. И се питам дали в понеделник на съвета прозвучаха някакви намеци за вариант Б, ако разумението от Минск се провали, което може да се очаква. И като говорим за резервен план, се питам дали се мисли за подпомагане на Украина в борба с агресията. Ще припомня нещо многократно казано – възможно ли е, до, ли е доставката на военна техника за Украина. Така че е, първия ми въпрос е има ли резервен план по Минското споразумение. Втория ми въпрос по повод казаното от вас относно дезинформацията и така наречената хибридна война. Искам да обърна внимание, че отбраната на Европейския съюз е за жалост изключително слаба. Госпожа Могерини по указания на съвета създаде екип за борба с руската пропаганда. От цифром и слово, словом 8 души. Господин Могерини няма допълнителни средства за това. Тя трябва да работи в рамките на съществуващия бюджет. Как да се изправи срещу Русия и руската пропаганда? Има ли някакви нарочни предложения е, за борба с руската дезинформация, която е много е, подриваща за солидарността между европейските държави? Благодаря. Благодаря. Имам два коментара с въпросителна форма. Първо, много европейски политици бяха изненадани от поведението на Русия 2008 година в Грузия, след това Крим, източна Украина и нахлуването или намесата в Сирия. Е, днес чуваме, че Русия се оттегля от Сирия. Въобще какъв е анализа на службата за външна дейност? Какво да очакваме? Ясно е, че ако Русия прави нещо, е, те се нуждаят от ресурси и така нататък. И ето, че се освобождава военен капацитет след отеглянето им усилия. Втори конкретен въпрос. Има предложение от над 50 члена на Европейския парламент и няколко поне национални парламента на Европейския съюз да се вземе решение за санкции срещу конкретни лица по случая Савченко. Какво е мнението на Европейската комисия и службата за външна дейност санкции спрямо конкретни лица – носещи отговорност за това, което става с госпожа Савченко. Господин Милан. Благодаря, господин посланник ще се съглася с господин Пает по въпроса за изводите на службата за външна дейност след послед, послед, последните години от поведението на Русия в нарушение на народното право. Трябва да действаме превентивно, а не постфактум но ние трябва и да укрепим а, своето единство в името на собствените си принципи, така безпредседентно нарушение от руското правителство. Така че, ако говорим за руска стратегия, а, това е точно цената за колебанието на Европейския съюз. А, отделеното те играят с време, с надежда да се а, утечим, да се умолим уморим, така че ставаме свидетел на свидетели на едно опасно действие. Да търсим компромиси, едностранни компромиси, без дългосрочна стратегия, стратегия защото наистина ще бъде лошо, ако ние демонстрираме подобно поведение. И освен това искам да привлека вниманието ви към съвсем целенасочени санкции спрямо лица. Действат. Знаем го добре трябва да посегнем на съмнителните руски а, депозити в Европейския съюз. Защото ако искаме да разклатим Русия, трябва да посегнем на нейните активи. Така че е, нека да е ясно да покажем, е, че можем да прилагаме санкции и в случая с госпожа Савченко. Благодаря, господин председател. Следващ оратор, господин Сарвама. Това е всъщност допълващ въпрос към попитаното от колегата Якон Сари, как да намерим нови начини за е, работа с Русия. Е, това, което ме накара да поискам думата, беше израза детска градина, която прозвучава в тази зала. Защото да имаш работа с режима на Путин е всичко друго, но не и детска игра. Така че категорично държа да подчертая. Много се надявам, е, че службата за външна дейност няма да промени цялостната си стратегия и анализа си на общата картина, изхождайки от мисленето, че за нас ще бъде по-добре, ако просто проведем диалог заради диалога с този режим. Също така съвсем накратко по повод казаното от колегата Пец. Бил изненадан, каза той, е, колко пъти е, Русия постъпва по един или друг начин и тя неизменно го е изненадвала. Нека не смятаме, че две години след престъпното присъединяване на Крим. Днес Русия е, е навлязла в нов етап от международната политика. Само две години след Крим очевидно не е изненадващо да чуем за така нареченото оттегляне на Русия от Сирия само дни преди е, годишнината. Просто искам да се чуе и гласа на, от тази страна на Балтийското крайбрежие. Диалог сам по себе си с Русия няма да доведе до нищо. Благодаря. Thank you very much. Благодаря много. Е, има множество, е, получих множество въпроси, надявам се да отговоря на повечето от тях. Първо, е, в общ план, да някои от уважаемите членове на комисията казаха, че са изненадани, че не е имало новини от вчерашното събитие. От самото начало съм казвал, целта на вчерашното обсъждане не беше търсене на нова европейска политика, а да оформим единното на Европейския съюз около определени водещи принципи, да очертаем рамката си на действие и е, ако позволите, слушайки коментарите тук, е, раз, ясно пролича, че не винаги е лесно да постигнем единодушие в Европейския съюз по отношение на Русия. И мисля, че определеното постижение вече че постигнахме единство след трудните дебати за Русия в миналото. Мисля, че никой не изрази несъгласие с тези наистина важни принципи. И още нещо. Аз категорично не съм от хората, които подценяват предизвикателствата по отношение на Руя, днес. В началото на дипломатическата си кариера, в края на 80-те години, работех в, със Съветския съюз. безстранно време, време на големи надежди и си спомням, че тогава се срещнах с Юрий Афанасиев, основателя на движението Памет, който първ издигна глас срещу престъп, престъпленията на сталинизма а, и тогава го бяха за чуждестранен агент. И се питам а, защо днес тази организация памет отново в руското управление е наричана чуждестранен агент. Така че, е, нека да сме наясно, знам за какво говорим, като става дума за гражданско общество в Русия. И мисля, че съветът е наясно. Друго нещо, понеже ме попитахте за един или друг орган. Не сме говорили за структури в нашите отношения където и да, когато и да се срещам с рус, руснаците, те казват, имахме две срещи на върха ежегодно, дали да не се върнем към тях. Но е хубаво да си припомним, че някои от тези структури, особено Постоянния съвет за партньорство, преустановиха работата преди санкциите, защото се оказаха не особено полезни. И за селективния подход в ангажимента. Това също не е нищо, кой знае колко ново. Не съм съгласен с анализа, че Русия е труден участник на международната сцена за нас. Няма нужда да си пророк, за да кажем, че това ще остане така и за бъдеще. Но с такива хора има смисъл да се говори по въпроси, от които имаме интерес. Иран бе много ясен пример на подборен ангажимент по определени руски политики в Сирия. Има смисъл да говорим с Русия и за Сирия. Има и области, които са от конкретен интерес за Европейския съюз в, при за защитата, отбраната на държавите членки, които са особено застрашени от руска политика. Да речем фитосанитарния контрол. Звучи чисто експертно, но Русия използва това като метод за разцепление между държавите членки. Те прилагат тези правила по различен начин към едни и към други. И за това има смисъл да търсим решение с Русия чрез, като Европейски съюз, защото само чрез Европейския съюз и смея да кажа, институционалните му представители можем да говорим за защита на селективния интерес на нашите държави членки. Нищо ново не е селективния ангажимент. Продължаваме да го прилагаме в наш интерес. Няколко думи за Минск. Беше пределно ясно и министрите са съгласни, че Предпоставка за всяка промяна в отношенията ни към Русия е цялостно изпълнение на споразумението от Минск е, бе зададен въпрос, защото е, тук присъстват и Русия и Украина и ние настояваме Украина да изпълни своята част от ангажимента, но ясно е също така, че положението на, в областта на сигурността в източната част на страната сериозно затруднява постигането на констас, включително и в Радата. Така че тази обща картина се определя до голяма степен от положението в източна Украина и тук Русия носи много сериозна отговорност по отношение пълното при, при изпълнение на Минск. А това е критерият за преценка. Ние ще изслушаме и мнението на Германия и Франция, които играят важна роля както и в контекста на сра... Нормандия, на формата Нормандия. За Минската група, мисля, знаете, че не отдавна госпожа Могерини посети Азербайджан и Армения и ясно показа при това посещение, че ние, Европейския съюз, напълно подкрепяме предложението на, предложенията на съпредседателите от а, Минск по отношение на принципите препотвърдени в Мадрид. За резервния план. Аз лично мисля, че нашата цел трябва да бъде пълно изпълнение на Минск и а, това може да бъде само акт на политическо решение. Знаят го и министрите, и държавите членки положението наистина е много трудно в източна Украина. Имаше редица изказвания и въпроси от какво правим за борба с дезинформацията и за страткоми стана дума. Да, несъмнено това е структура, която трябва да бъде укрепена, но министрите в това отношение се отнасят много положително по отношение на тази структура в службата за външна дейност. Това е за първи път и мисля, че тук действаме правилно. За тълкуването на, на последното решение на Русия относно Сирия. Според мен раничко е да даваме категорична преценка за значението на, в настоящия и общия политически контекст. Трябва внимателен анализ, широк контекст. Нашето мнение е, че всяка стъпка към намаляване на насилието в Сирия и намаляване на враждебните действия е важна стъпка в общия мирен процес и налага усилия за намиране на политическо решение на положението и войната в Сирия. Но мисля, че рано не сме да е, се произнасяме. Не сме стигнали до там. Относно допълнителните списъци във връзка е, с е, изключително трудното и незаконно положение, в което е поставена Надя Савченко в Русия в момента. Тук ще кажа само, че всеки нов списък трябва да бъде одобрен от съвета и съветът ще трябва да разгледа такова решение в рамките на правните критерии в правния акт, на който се изгра... създава такива списъци. За Надя Савченко, като общо ще кажа, е, че имаме много ясно и категорично становище на Върховния представител по този въпрос. Госпожа Могерини ясно заяви, че за европейския е, съюз смята, че това е нарушение от Русия на международното право, на човешките права и процесуалните права. Така че това е много тревожно и госпожа Могерини призова а, руските враз, власти незабавно и безусловно да освободят госпожа Савченко. Действаме за съвместен демарш с държавите членки в Москва. По въпроса за Савченко няма място за особен оптимизъм по отношение на този демарш, но все пак е нещо. Ние продължаваме да настояваме тъй като ние имаме ясно заявена единна и категорична позиция. Е, питам се дали отговорих на всички въпроси, господин председателю, и тук ще кажа, и може би е, ще, ще ви върна към началото на изказването с тези пет ръководни принципа, които приеха по настояване на държавите членки и върховния представител се градат на защита, защита на европейската сигурност. И това е свързано и с незаконното присъединяване на Крим и дестабилизацията в Крим в източна Украина. Всичко това е посегателство върху европейската сигурност и ние ще продължим да заявяваме това категорично. Това е базата и основата за нашите ангажименти и поведение спрямо ситуацията. И това е фона, на който трябва да разглеждаме и въпроса за економическите проблеми във връзка с санкциите. <clears throat> Да, има държави членки, които понасят последствия санкциите. Някои са по-засегнати от други. Но това са принципни решения, които са взети с оглед на една ситуацията, която очевидно няма да се промени за момента и министрите още веднъж се позоваха на цялостно изпълнение на споразумението от Минск. Едва след това можем да говорим за сам, по санкциите. Разговорите се очакват евентуално през юни. Надявам се, че отговорих на всички въпроси, господин председателю. Ще спра до тук. Председателят, благодаря. Беше интересно да чуем. Благодаря. Поздравете службата за външна дейност и на добър час обратно към вашите обичайни задачи. Zum letzten Tagesordnung äh, der heutigen äh, Последната точка от днешния дневен ред. Това е препоръка относно 71-та сесия на Общото събрание на ООН. Нашият докладчик е обичаният от всички Андрей Ковачев. Може би ще се очудите, че Миналата година не направихме нищо, тогава имахме един доклад по собствена инициатива, сега се връщаме към нормалната процедура, така че трябва да дадем такава препоръка. И мисля, че ако отделим съответното време с график и изменения, до кога трябва да бъдат внесени? Предложението да имаме време за изменения до 20. 21. 21-12 часа. Така че да имаме време достатъчно да продължим. Ако някой много бърза, може да ги подаде и на 17. Това е предложението на секретарията. Ама хората, дето дават изменения, работят много, а не само пишат това, така че имате думата господин Ковачев. Благодаря, господин председател. Благодаря за така тази въвеждаща информация. Искам да спомена, че през предходните два ментата Колегата Ламсдор беше постоянния докладчик за 2011-2014 и свърши отлична работа по 7 проекто предложения за съвета за 63-та и 69-та сесия на Общото събрание на ОНЕ. Както казвате, в настоящия мандат не излязохме с доклад за 2014 и 2015. Излязохме с една по-общ доклад за ОНЕ. Друга причина, по която бюрото реши да започнем отново с препоръките, е, е, че искаме да е, вдъхнем нов е, живот на работната група е, Европейски съюз ООН с оглед на случващите се. Тази работна група и очакванията към нея стават все по-големи. Съвета приема заключение нормално всяка година през май или юни за откриването на общото събрание през септември. Така че ние трябва да приемеме препоръките на пленарните заседания през май и да е, приемем доклада в АФЕД през април. Както каза господин председател, току-що успяхме с секретарята да удължим малко срока за измененията до 21 март 12 часа. И, е, любезно ви умоляваме да изпратите измененията на английски, защото срокът е много кратък преди гласуването през април. Имате в документите си проект от доклада. 8 основни е, части мир, сигурност, борба с тероризма, неразпространение на оръжие и разоръжаване, миграция, човешки права, демокрация, законност, развитие, климатични промени, Европейски съюз и реформа на системата на ООН. Също така има и други теми, които следва да засегнем. Ролята на Европейския съюз в ООН, така че да има един плавен преход от последния доклад и също застъпването на нуждите на хората с увреждания в хуманитарните дейности на страните членки на ООН. Също и заключенията на съвета от 18 април за от януари 2016 е, за мирния процес в Близкия изток и също разговорите за Сирия. Много е, се радвам, е, че имам възможност да работя с докладчиците в сянка от политическите групи по проекто препоръките и очаквам да чуя техните становища по проекто текста. Благодаря ви, господин председател. Е, вие, който току-що напусна залата, но сега мога да дам думата на скъпия ми колега Панцери, който е докладчик в сянка от социалистите. Аз не съм докладчик в сянка, а мога да кажа, че замествам колега, който е в Женева благодарение или всъщност благодарност на докладчика за този доклад. Наистина очаквам с нетърпение по-нататъчното сътрудничество. Важно е Европейския съюз да говори с един глас пред ООН и да има обща позиция спрямо ООН. Аз мисля, че при тези отношения е важно да се осъзнае важната роля на правата на човека в сферата на външната политика на Европейския съюз и да се подчертае тази роля. Измененията, които той ще внесе, се отнасят на първо място до различни заглавия, респективно глави, които в крайна сметка след ще се организират по трите стълба на ООН е, – мир и сигурност, права на човека и развитие. Освен това е важно съвсем ясно да се посочи е, резолюция 25 и 22 42 за жените, мира и е, сигурността. Това са основните резолюции. Скоро имахме и някои инциденти, които върват в погрешна посока и ние смятаме, че може би ще трябва да се обърне повече внимание на правата на човека. Накрая ще посочим неотложната необходимост от намиране на политически решения в Близкия изток и Палестина, но това са точки, при които вие вероятно смятате, че е възможно да установим какви ще бъдат следващите стъпки заедно. Благодаря. Господин Кючук. Благодаря. Искам да, по, да поздравя докладчика за е, значителните усилия за подготовка на този балансиран доклад. Много е важно за Европейския съюз да излезе с общ списък на приоритети за заседанието на Генералния съвет на ОНЕ. Там се съдържат много е, световни проблеми и по този начин ние ще можем да покажем на световната общност, че можем да говорим с един глас. Като докладчик Сянка от Алде, аз съм, ще бъда много удовлетворен, ако успеем в препоруките да включим някои съществени предложения отговарящи на нашите ценности, да се очертае ролята на Европейския съюз за човешките права, за климатичните промени, за е, спазването на законността и международните правни разпоредби. Най- е, добрия кандидат трябва да бъде избран е, за генерален секретар на ООН, но в този случай трябва да се спази и баланса и равнопоставеността между половете. Призоваваме за пространна реформа на съвета за сигурност на ООН, за да се отрази новите реалности в света и да може този съвет да се справя с новите предизвикателства за сигурността. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Аз всъщност се изказвам от името на госпожа Лохпилер. Тя също поздравява докладчика за отличната работа. Много се радваме, че има опити за възстановяване на работната група Европейски съюз ООН. Пожелаваме ви успех, пожелаваме ви да имате и енергия да работите по тази тема. Трите, три момента има, които следва да се споменат. Един вече бе споменат от колегите. Тази година е годината за избиране на нов секретар на ООН и се надяваме, че съвета ще може да прекара някои предложения за реформа и включително да се предложат и жени кандидатки като за пръв път. После, Общото събрание на ООН има нова работна група за разражаване и призоваваме страните членки активно да подкрепят работ, работата на тази работна група. И също така сме разочаровани, че страните членки не дадоха по-голям принос е, към мироопазващите мисии на ООН. Ние е, всъщност с ангажиментите си да предоставяме е, сила, персонал в това отношение, изоставаме от други страни. Председателят говори без микрофон. Отразете тези препоръки и кажете и е, кого да изберат за генерален секретар. Благодаря, господин председател. Особено по въпроса за е, равнопоставеността на е, половете по отношение на кандидата на, за генерален секретар. Надявам се това да е важен критерий в селекцията. Благодаря на докладчиците в Сянка. Ще се срещнам с тях, ще обсъдим измененията. Съм убеден, че ще намерим един добър компромис за да можем с един е, общ и силен глас да изкажем своите позиции и да се надяваме, че съвета ще последва препоръките на Европейския парламент е, в духа на коментарите на колегите. Е, разоръжаване, миротворчески операции, човешки права, развитие, законност, е, климатични промени и с удоволствие ще приема тези теми. Благодаря.